If you don't mind, Paul? Yeah, I'm here. I, but I'm so shy. I, I, I <laughs> so hello everybody for our afternoon meeting. Добре дошли на всички за следобедното ни заседание. Добре дошли на нашето публично изслушване за а, консолидираната корпоративна данъчна основа и а, последващите действия по такс 1 и такс 2. Добре дошли на нашите участници в дискусионните групи. Две такива имаме. И сега нещо, което е важно – Значи имаме две дискусионни групи. Е, и разбира се, има зала, в която хората могат да ни слушат и милиони ни слушат по интернет. Специално ще кажа дума, е, добре дошъл на господин Валер Муталие, е, директор на генерална дирекция Таксуд, който ще говори най-напред, за да ни даде представя за мисленето на комисията по този въпрос. Знаете, предложението има дълга история. Аз съм от онези, които доста отдавна са в този парламент и трябва да кажа, че обсъждаме корпоративното данъчно облагане още от първия момент, когато се включих в тази комисия. Е, трети път, може би, ще бъде най-успешно обсъждането ни. Добре дошли на нашите лектори, господин Танк и господин Ламасур. Няма да ви губя повече време и ще дам думата най-напред на докладчиците, след това на представителя на Европейската комисия и с това ще започнем с първата дискусионна група. Ален, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички лектори, които приеха да участват в, тази публична размяна на мнение, както и вие посочихте, господин председател. Искахме да чуем какво мислят председателите на различните представители на за заинтересовани страни. Предприятията, малките и средни предприятия, синдикатите и разбира се неправителствените организации особено които се интересуват от тази тема. И разбира се, не на последно място, Европейската комисия, представена тук генерален директор на таксуд Валер Мутарие. Всички знаете за какво става дума, знаете какви са нашите грижи. Трябва да кажа, че става дума най-напред за директиви. И а, не сме тук много а, точни. А, не трябва в някакъв случай а, а, да смятаме, че ще имаме единство на 27 фискални режима. Нито пък искаме да постигнем подобно нещо. Много често казват, че тази реформа ще има смисъл само ако и двете, двата документа а, бъдат приети едновременно и влизат в сила едновременно. Аз съм докладчик по първият от тези документи. Трето, искаме да препоръчаме колкото е възможно по-проста система на данъчно облагане, но в никакъв случай не искаме да уеднаквяваме счетоводните изисквания към предприятията, като въведем нова система за отчитане на. Защото за консолидираната данъчна основа най-важното е, разбира се, да помислим дали формулата, която предлага комисията, е най-добрата възможна, дали тя взима предвид идеалните активи, които, особено които поставят е, е, някои сериозни проблеми, особено в областта на цифровите оразмени. Е, Това е един от основните проблеми. Председателят много благодаря. Давам думата на другия докладчик, Пол Танг. Пол, имаш думата. Благодаря. Да, въпросът има дълга история. Но мисля, че е време да напишем историята отново. Този път нещата като че ли са по-различни. Европейският парламент вече е, ясно показа в работата на комисията на чело с господин Ламасур как да подхождаме към общата консолидирана корпоративна данъчна основа ОКДО. И тези предложения а, а, са във връзка с третия етап на консолидиране на а, ОКДБДО, е защото това е възможно не само от техническа, но също така и от политическа гледна точка. А, трябва да разглеждаме въпроса като едно единствено досие и причината, поради която Европейският парламент а, предлага и подкрепя това предложение – се корени в две съображения. Първо да се осигури равнопоставеност за малките и средни предприятия и големите корпорации. Сега виждаме, че малките и средни предприятия плащат с една трета повече данък, отколкото големите корпорации. Но наред с равнопоставеността необходимо е да се осигури справедливост. Трудно е да се разбере защо мал, малките и средни предприятия ще плащат повече а, данъци. А, и а, също така необходимо е големите корпорации да плащат, така да се каже, на едно гише на место по силата на 27 различни данъчни режима. Това първо. Второ, предложението се прави в един повратен момент в нашата история, защото знаете, че се предлага намаляването на корпоративното данъчно облагане това предложение се прави набързо, само в една страница. Обикновеният, обикновеният, обикновеният начин на популистите. Виждате и в Великобритания след Брексит Съществуват идеи за промяна на корпоративното данъчно облагане. Въпросът е дали ще продължим да търсим най-малкият общ знаменател, като се стремим към дъното едва ли не, или ще предотвратим подобно състезание, като дадем пример не само за Европа, но и за страните извън Европейския съюз. Значи, въпросът е ще може ли настоящото изслушване да допренесе още нещо към това, което вече е направено и затова с нетърпение чакам да чуя какво ще кажат нашите лектори. Председателя, благодаря Пола. Сега се дам думата на представителя на Европейската комисия за кратко представяне. Давам думата на Валер Мутарлие. Благодаря, господин председател, господин докладчик дами и господа. Най-напред искам да ви благодаря за тази възможност да кажа няколко думи по темата, която се обсъжда днес. Т.е. общата консервативна данъчна основа за корпоративното данъчно облагане. Знаете, че има доклад на специалните комисии по такс 1 и такс 2 и едва ли има много нещо, което мога да добавя към това, което господин Московиси съобщи по време на пленарното заседание през месец март. Ще кажа само следното. Включването в дневния ред на, парламент, на Европейския парламент, изискването за повече справедливост в данъчното облагане е несъмнено решаващ елемент, който ще ни даде възможност да вървим напред да вървим напред и не само да вървим напред, но да трансформираме поетите ангажименти и към международните организации и законодателството на Европейският съюз, да въведем една система, която е не само по-справедлива, но също да гарантираме правна сигурност в областта на данъчното облагане за всички, които са нейн обект. Има два елемента, които искаме да включим в пакета от предложения, прият от комисията миналият октомври. Значи, първо системата да бъде по-справедлива, по-стабилна, да даде възможност страните членки да стабилизират данъчната основа и да работят върху нея, но също така да имаме система, която предлага на предприятията и на економическите дейци една система, която е по-проста, да не е да е по-малко скъпа и да дава възможност за повече конкуренция в рамките на вътрешния пазар. Интересът към днешната дискусия а, се фокусира върху а, поддържането на инерцията в този дебат, да имаме възможност да продължим напред, да постигнем заедно резултати и то по време, когато тук там и там се чуват призиви е, да поставим повече ударение върху правната сигурност, отколкото върху справедливостта на системата. Тоест, така да се каже, да дигнем кръка си от гъста. Предложението, е, което направихме през октомври миналата година, се опитва да осигури напредък по тези две цели. Още от началото през 2011 година, като разглеждаме всички възможности за да по-ефикасна борба срещу избягване на данъци в рамките на единния пазар като се имат предвид и законодателните мерки срещу избягването на данъчно облагане да се намалят административните разходи и да се даде възможност извън вътреш, въз, границите на страните а, да се зачитат а, задълженията за плащане на данъци от дру... търговските дружества. Новата система, която предлагаме, въвежда също така елементи, които дават възможност да предложим на предприятията по-модерни, по рамки, които дават възможност за повече конкурентоспособност. Ще спомена три фактора. Първо, система от фискални стимули за изследванията и развитието, което се основава на анализа на системата, която в момента съществува в Европейския съюз, основана а, възосновата на този анализ. Тоест, да бъдат направени отбиви за разходите за развойна и научна, научна дейност. Второ, да се използват собствени средства, а, а да не се избегне задлъжността. За, а, чрез финансиране с заеми. И трето, на първата фаза, т.е. преди консолидирането, да се предложи механизъм, за компенсиране на трансграничните загуби. А втория етап на предложението ще предвиди консолидирането им в рамките на вътрешния единен пазар. Ще отворя скоба, за да кажа колко комисията настоява, както и господин Ламасур го спомена, да бъде постигната крайната цела. Това е втория етап консолидацията. консолидацията. Аз е с голям интерес ще изслушам мненията на членовете на дискусионните групи днес след обед и благодаря още веднъж на Европейският парламент за неговата неослабваща подкрепа за усилията на комисията да създадем една по-справедлива и система, която дава възможност за повече, по-висока конкурентоспособност председателят. Благодаря за тези уводни думи. Сега ще дам а, думата на лекторите от първия панел, Джеймс Уотсън от Business Europe, Герхард Хюмер от УЕАПМЕ, Оливер Ботие Тафт от а, Accountancy Europe. В този, по този ред ще им дам думата. На всеки давам по 5 минути. Давам думата първо на Джеймс Уотсън. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да участвам в това изслушване. Общата корпоративна данъчна основа и особено общата консолидирана корпоративна данъчна основа всъщност съдържа потенциал в себе си за е, така, създаване на пречки за избягване на данъци, но а, е, е, ние залагаме повече надежди на този проект, а, създаване и на растеж, и на а, а, заетост и е, е, смятаме, че по този начин държавите членки ще могат е, всъщност да засилят е, дейността си на е, новия е, пазар. Естествено, е, много важно е, е третирането на е, загубите, както и на печалбите в държавите членки. Така че концепцията предлага редица предимства, особено когато става дума за обща консолидирана, поставям акцента върху консолидирана корпоративна данъчна основа CCCTB. Ние смятаме, че това е, е много по-важно, отколкото е, варианта CCTB без е, консолидация. Смятаме, че предложението за обща данъчна основа без консолидация всъщност не дава толкова много стимули и не насърчава толкова много конкурентно способността в глобален мащаб защото в този случай става дума и за правила, свързани с обесценяването, с прехвърлянето, правила, свързани с общия фонд за ресурсите и приспадане на законните разходи на бизнеса, както и на крайните загуби. Би трябвало да е, се е, доразвие е, този, тази концепция с консолидацията, за да се предложат много повече предимства по отношение на а, е, загубите, а, е, повечето от а, е, предприятията всъщност се оплакват най-вече от а, липса на достатъчно гъвкавост в рамките на държавите членки и именно чрез CCCTB бихме могли да компенсираме а, този недостиг. Така че Необходимо е, е съгласие между 27-те е, държави, за да се предприемат промените в е, посока на CCCTB. Е, има все още тревоги е, за това, че е, в рамките на държавите членки ще се реализира спад на данъчните постъпления, ако няма и консолидация в концепцията. Особено неблагоприятно това ще се отрази на малките държави членки. И още е един въпрос. Става дума отново за е, така, световните измерения, за конкурентно способността, за разработването на успешни бизнес модели. Ален Ламасур вече говори за това. Е, за поощряване на материалните, но и нематериални инвестиции. Според мен комисията е включила в намеретията си именно и насърчаване на нематериалните инвестиции. Като погледнем колко динамично се развива глобалната економика през последните 20 е, години, ще е, е, трябва да е, насочим вниманието си е, повече върху е, нематериалните към нематериалните инвестиции, отколкото към материалните инвестиции, защото а, е, това изисква съвременното развитие на економиката, най-вече на а, е, цифровизацията в економиката. И естествено, е, естествено е, е научно-изследователската и разводната дейност да бъдат стимулирани чрез инвестиции, за да се наблегне на нематериалните инвестиции. Необходим е растеж, необходимо е, е, е заетост, за да е, се продолеят е, настоящите така, слабости в развитието и аз се надявам, че това ще бъде направено в рамките на този проект. Благодаря ви много и за това, че е, в много кратко време казахте е, много съществени момент на неща и сега давам думата на господин Хюмер от УЕАПМЕ. Благодаря, е, господин председател. Ще се опитам да представя основните ни мисли във връзка с темата. Повечето от нашите членове а, е, а, е, са активни на а, е, единния пазар и а, а, много често е, техните притеснения и е, проблемите, които срещат, са свързани с различните данъчни системи. Не само по отношение на е, корпоративния данък. Така че. Е, Именно системите на данъчно облагане са нещо, което стои в центъра на нашето внимание и ние се опитваме естествено да се информираме за всичко, което се извършва в тази сфера в отделните държави членки. Господин Танк говори вече на тази тема. 27 различни данъчни системи означава, че е, е, предприятието трябва да може да се справи с е, всички особености на тези 27 държави членки, когато желая да бъде активно в тях и да опознае и данъчната им система. Общата данъчна основа е, е предложена и е, през 2011 година като е, проект, но на доброволна основа в Европейския съюз, докато сега вече се предвижда един задължителен характер, защото само това действително ще доведе до улесняване на а, е, работата на предприятията на единния пазар. Ние не желаем, така да се каже, е, продължаващото е, съществуване на паралелни модели. Ние бихме искали във всички държави членки да бъде наложена единна система за данъчно облагане на предприятията – защото особено малките и средните предприятия ще срещат и за напред големи трудности, ако продължат да съществуват различията, които наблюдаваме в момента. Това е първият момент, на който искам да обърна внимание. И на второ място – консолидацията, е, както вече бе е, казано, е, е нещо, на което бизнесът държи и то още от самото начало на реализация на пакета. За определен период от време ние бихме могли да се примирим с липса на консолидация, ако обаче има съответни правила и разпоредби по отношение на компенсирането на загубите. Но, както казах, само като временна мярка в началото. еднакво е, третиране на е, собственост и е, е, дълг е, по отношение на финансирането. Това съотношение е, дълг-собственост е много важно за бизнеса. В настоящото предложение се предвижда възможност за приспадане на загубите, но само когато става дума за приспадане на законно признати разходи на фирми или предприятия и дъщерни дружества, които реализират печалба. Това обаче според нас не е правилният модел, особено когато става дума за начинаещи предприемачи. Би трябвало да се помисли за промяна в правилната посока – нематериалните инвестиции, темата, която засегна господин Ламасур, повече гъвкавост в системата за насърчаване именно на тези инвестиции. Това е нещо, с което мога да се съглася. Благодаря, господин Хюмер и господин Бутели Тафт от Accountancy Europe. Да, благодаря, господин председател. Е, е, благодаря, че мога да участвам в е, този, тази дискусия по въпросите за общата консолидирана корпоративна данъчна основа в Европа. Няма да представям надълго и широко нашата организация, но трябва да ви кажа, че това е една професионална организация. Нашите експерт-счетоводители работят както в частния, така и в обществения сектор. Ние работим по досието CCTB и CCCTB според нас, е, е, поне за един определен кратък е, период ще има и губещи, ще има и печеливши от една система без консолидация. И е, смятаме, че ще трябва да се помисли за едно по-добро е, решение, което ще преодолее и слабостите, които наблюдаваме в момента. Е, и именно това решение смятаме, че се крие в добавянето на консолидирана към обща корпоративна данъчна основа. CCCTB. Това е. е е, би било едно добро е, решение на въпроса, както и суперкредитите за начинаещи предприемачи, е, което е, ще е, се отрази благотворно на е, съотношението собственост-дълг и задлъжнялостта на компаниите. Е, въпросът е как точно ще се отговори на а, някои тревоги и притеснения на държавите членки за това как точно а, ще а, се приспадат а, загубите и какви ще бъдат а, съответно отраженията за а, бюджета. Естествено, трябва да насърчим а, действието на предприятията на единния пазар, но а, обръщайки се към комисията, както и към Европейския парламент и отговорните лица в областта на данъчната политика, ще обърна внимание на няколко елемента, най-вече международно сътрудничество, прозрачност и в това отношение ние смятаме, че е много важно да се помисли Мисли за промяна на политиката по отношение на групата за е, поведение или групата на етични, етичния кодекс. Много важно е естествено да се помисли и за много повече прозрачност, както и за истинско прилагане на практика на докладите и докладването по страни по отношение на агресивното данъчно е, е, облагане и схемите за едно такова агресивно данъчно планиране, е, смятаме, че ще трябва да се навлезе в повече детайли и да нещата да се анализират много внимателно. Когато говорим за интелигентно законодателство и за върховенство на закона, трябва да имаме предвид най-вече е, данъчната политика и начина по който тя се отразява. И именно е, групата е, която е, работи по кодекса за поведение, е, ще помисли за е, данъчните услуги, ще се опита да обхване и данъчно-консултантските услуги, не само в частния, но и в обществения сектор в това число и услугите, които се предлагат от е, фирми за аудитиране. Правила съществуват и в момента, но те все още не са транспонирани в е, всички държави членки. И първото, което трябва да се направи е да се е, наблюдава много внимателно и да се контролира прилагането на новите правила. Така че да се пре, предотврати за обикалянето им по отношение на нашите счетоводители, които членуват в нашата организация, мога да ви уверя, че те се опитват да направят всичко възможно, за да изпълнят своята функция, за да предлагат съответните услуги на данокопаците в публичния и в обществения сектор и също времено да се съобразяват с законовите изисквания и това в повечето случаи действително е така. Мога да ви уверя, че Европейския парламент може и за напред да разчита на нас. Благодаря ви за изложенията. Преминаваме към коментари и въпроси на колеги. Аз ще съм, съжалявам за което, първият, който ще се изкаже, ще го направя народния си немски. Ще се спра върху четири основни теми. Първо, облегчението за растеж и инвестиции. Целта му е да има равно данъчно третиране на дълговото и капиталовото финансиране. Ще има ли някакъв смисъл според вас от тази мярка? Първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Не става ли дума по-скоро за процикличен елемент, за проциклична мярка, която ще доведе до повече вреди, отколкото ползи? Има ли други варианти за преодоляването на дисбаланса между размера на дълговото финансиране и размера на капиталовото финансиране? Вторият ми въпрос е за малките и средни предприятия. Добре ли би било те да участват в предложената система? Още повече като се има предвид, че използват различни системи за счетоводна отчетност в зависимост от съответната държава. Възможно ли е по отношение на тези предприятия да се извърши консолидация? Отново като се имат предвид различните счетоводни системи. Следващият ми въпрос е за нематериалните активи. Комисията съзнателно не ги е включила във формулата за консолидиране. Въпреки това, немалко дружества, най-вече в съвременните условия на предоставяне на услуги, работят с патенти, марки, интелектуална собственост. Всичко това са нематериални активи, които обаче са от значение. Не би ли трябвало те е по-добре да бъдат взети предвид в рамките на системата. Този въпрос е най-вече към третия ни оратор, представителя на Accountancy Europe. Сега ще дам думата и на други колеги. След като се изкажат всички колеги, ще имате възможност за отговори. Продължавам на английски. Надявам се, че се вместих в рамките на двете си минути. Надявам се също, че и не говорих прекалено бързо за преводачите. От името на социалистите и демократите, господин Бае. Благодаря, господин председател. Благодаря на лекторите за техните разяснения. Това засяга съвсем пряко европейската економика и ние, като част от нея, трябва да сме е, живо заинтересувани. Е, трябва да се опитаме да намерим формули, начини да намерим решение, което е фискално решение, което е по-справедливо. И ние като политици, и отляво, и отдясно, трудно успяваме да обясним на представителите, особено на малките предприятия във всички европейски страни, как се стигна до това те да плащат близо 30% повече, отколкото големите корпорации. Господин представител на Бизнес Европа, за мен е Голямо удоволствие е да чуя, че вие сте за консолидацията, че я защитавате. По-добре е да се уредат трансферите и така нататък. Всичко това, което според мен е един от големите проблеми на нашата европейска економика, фискалната, фискалните проблеми. Обаче в текста няма никаква обща ставка, която да въжи за страните членки. Не мислите ли, че би било по-разумно, както примерно е, някъде има федерална ставка, независимо от различията, да се стремим към някакво еднакваване при самите членки. Това ще ни позволи да имаме, да направим първата крачка към едно по-голяма равнопоставеност. Втори ми въпрос е по-общ. Той също е спрямо бизнес Europe. Това това, това става дума за активите, които плащат предприятията. 50 милиона годишно и 150 милиона годишно има е нивото. И има много, които обаче излизат извън това правило. Не мислите ли, че трябва този прак от 150 милиона да бъде намален за да се получи, да, да има справедливост. И последният въпрос към господин Омер. Какво мислите за... Какво мислят МСП за тези предвезения, които пряко ги засягат? Защото, разбира се, целта ни е да постигнем справедливост и равнопоставеност в данъчното облагане за тях включително. Председателя, благодаря. Спазвайте, моля, времето, тъй като имаме съвместно заседание след това. Господин Лунес от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Аз лично вярвам в справедливата данъчна конкуренция. Така се поддържа ниско ниво на данъците. Но експертите днес нямаха много време за изказване, поради което излязоха само с общи формулировки. Аз ще се спра върху някои по-конкретни моменти. Дори общи формулировките ви бяха много силни. Комисията заяви, че нейното предложение ще доведе до повече правна сигурност и повече справедливост в рамките на системата. Разбирам, че ще се стигне до по-голяма правна сигурност, но защо смятате, че предложената от вас система ще е по-справедлива, особено след като стана ясно, че някои държави членки ще са губещи? Държавите членки в рамките на тази система, най-вече малките държави членки, вече няма да са толкова гъвкави. Затова и искам да знам защо сред губещите ще са точно по-дребните стопански субекти. Тук в парламента не малко говорим за економическото сближаване. Не мисля обаче, че ще има по-голямо економическо сближаване, ако стопанската дейност се измести от по-малките към по-големите държави членки. Те така или иначе са економически силни. Освен това, както комисията, така и експертите говориха за намаляването на административната тежест – Господин Ботели Став заяви, че системата ще е по-ясна, по-упростена. Допускам, че в рамките на тази нова система многонационалните дружества, въпреки общата консолидирана основа, ще трябва да се отчитат щитоводно и по места в отделните държави. Мисля, че това по-скоро ще повиши административната тежест и няма да упрости системата. Би ми било интересно да чуя какво мисли по въпроса господин Ботели Стафт. Благодаря от името на либералите. Колегата Ливе. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости, що се отнася до данъчното облагане, трябва да гарантираме по- лоялна конкуренция в това отношение между държавите членки. Най-доброто решение в това отношение е да се обвърже корпоративното данъчно облагане с стопанската дейност. Освен това, стопанските субекти трябва по-лесно да могат да извършват дейност на вътрешния пазар. Международните дружества се нуждаят от хармонизирана система, почиваща на общи правила – Свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби с цел плащане на по-малко данъци са явления, с които трябва да се преборим. Всяко дружество трябва да заплати своя справедлив дял от данъчното бреме. Затова и приемам идеята за обща консолидирана основа. Корпоративните данъци са основен източник на постъпления от данъци за държавите членки. Те са от решаващо значение за конкурентоспособността на Европа. Не можем да си позволим да приемем една система, която може да ни се струва идеална, но няма да сработи на практика. Във връзка с това имам следния въпрос към комисията. Как ще гарантирате липсата на отражения върху бюджета на вашето предложение? Как може да сте сигурни, че няма да има такива отражения върху държавите членки? Взели ли сте предвид миналото и настоящото положение в държавите членки? Дали ли сте им достатъчен марш за маневри, така че от предложението ви да няма отражение върху бюджета? Освен това, взела ли е комисията предвид и цифровата економика при разработването на формулата? Във формулата вземат ли се предвид дружества, работещи в областта на роботиката или дружества, работещи с софтуер или големи масиви от данни. Взели ли сте предвид също така и правата върху интелектуалната собственост? Третият ми и последен въпрос. Дружествата ще продължат да се стремят да заплащат колкото се може по-малко данъци. Не бива да се лъжим ще продължат да го правят и в бъдеще. Ще продължават да извършват дейност в държави, където данъчната ставка е най-ниска, което ще доведе до нелоялна данъчна конкуренция. Взели ли сте предвид това? Господин Макарти, благодаря, благодаря на изказалите се експерти. Подобно на много други колеги, не сме сигурни, че общата консолидирана основа ефикасно ще допринесе до ограничаването на избягването на данъчното облагане, като се има предвид предвиденият прак за участие в системата, както и това, че ще има възможност за злоупотреби с възможността за приспадане на загуби и на разходи. Много държави, подобно на Ирландия, се опасяват, че тази система ще доведе до намаляване на постъпленията им от данъци, като се имат предвид особеностите на економическите им модели. Трудно е сега да се даде количествена оценка на последиците от въвеждането на общата консолидирана основа в Ирландия и в ред други страни. Има една област, в която разчетите на комисията може да не са особено надежни. Имам предвид активите на лизинг, например материални активи като самолети в Ирландия, например. дружествата, отдаващи на лизинг самолети, ще бъдат ли обект на тази система? В член 40 се предвиждат 10% от общия размер на материалните активи. Възможно е също така и нематериални активи по тази система да бъдат преобразувани в финансови активи. Каква оценка може да даде комисията на въздействието на тази система върху отделните държави членки? Имам предвид отрицателното въздействие. Господин Гигулт, от името на Зелените, няма ли да се изкажете? Добре, Ева Жули. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към представителя на Бизнес Юръп, господин Ватсон. Вие говорихте, че сте в полза на консолидирана корпоративна данъчна основа, но казахте, че това е факултативно решение, т.е. всеки из... всяко предприятие ще може да избира. Но, като имаме предвид, ще, ще имаме 27 различни данъчни системи, това само ще усложни системата, ще създаде повече административни трудности обратното на това, което се стремим да направим. Е, имам и е, друг въпрос. През 2011 година вие подкрепихте предложението на Европейската комисия и е, смятахте, че ще е много трудно да се прилага тази система към малките и средни предприятия. сега, през 2016 година, продължавате ли да мислите така, че, че ДО ще бъде трудно да се прилага за този вид малки и средни предприятия? Председателят, благодаря. Има ще доста въпроси по реда, по който дадох думата за изложения. Ще давам думата за отговори. Започваме с господин Уотсън. Първо за въпроса към зелените. Верно е, че в предишното си предложение казахме, че искаме това да бъде по избор, факултативно. Много предприятия искат това да е така, но не вярвам, че това ще бъде условие. Ние предпочитаме да се откажем от този подход. И това е включено в документа. Така по въпроса за процикличните елементи при инвестирането за неметералните активи, мисля, че говорих за тях в уводното си изложение. Сега, кой ще спечели, кой ще загуби, ще кажа, погледнете работата на изследователския център на комисията, където има данни за отделните страни членки. Бих ви посъветвал а, да се запознаете с тези резултати. Сега някои от другите въпроси. А, някой отпред попита и винаги се очудвам, а, когато се каже, че отделни лица плащат повече от търговските дружества. Но винаги възниква въпросът, кой е собственикът на тези търговски дружества, нали? И те са собственост на някои, на хора. И когато говорим за а, а, печалбата и доколко доходоносна е една, една операция, нали, от тези доходи се плащат заплати на работниците. Защото ако увеличим корпоративния данък, то пак ще бъде плащан от хората. Значи, системата на корпоративното данъчно облагане трябва да се разглежда в единство с общата данъчна система, как те работят заедно. И, и а, ако данъците за отделните е, лица е, са, са по-низки, не трябва да се забравя, че те плащат два пъти. Един път, когато се облагат доходите на предприятието, и втори път чрез данъците върху доходите на лицата. ДОД. Значи трябва да винаги да мислим за взаимодействието между корпоратив, системата на корпоративно таксо облагане и системата за облагане на частните лица, отделните лица. Е, особено когато става дума за докладването страна по страна, може да се направи един по-общ извод. Business Europe подкрепя, и подкрепя предложенията на ОИСР за докладване по страни. И смятаме, че данъчните власти са прави и те трябва да получават информация за данъчното облагане на търговските дружества. Така че всички дружества да плащат това, което дължат като данъци. Повечето дружества го правят, но няма равнопоставеност. Условията не са еднакви за всички. Но би трябвало да има и публично докладване страна по страна, то в никакъв случай няма да подкопае ролята на данъчните власти в тяхната всекидневна работа. Защо да смятаме, че данъчните власти няма да могат да си свършат работата, ако, ги, ако са под надзора, под погледа на обществеността? Иначе как ще имаме доверие в тяхната работа? Затова подкрепяме данъчните власти. И именно от там трябва да бъде докладването страна по страна. И това е въпрос, който се разглежда, е разглеждан от две парламентарни комисии и трябва да помислим как да има публично докладване по страни. А, също така и да обсъдим съответните прагове в името на по-голяма прозрачност. Знам, че в момента има предложения, праговете за докладването страна по страна да се свалят още по-низко, отколкото са праговете за данъчните власти. Мисля, че това е правилен подход. Председателят дава думата на господин Танг. В краткото време, с което разполагам, ще се опитам да отговоря на въпросите. Първо, въпроса на зелените – ние сме критикували и по-рано предложението от 2011 година, поради това, че а, то е факултативно, а не поради това, че се отнася до малките и средни предприятия. Значи критикуваме възможността да се избира в случая, да не бъде задължително. А сега за малките страни членки. Трябва да правим разлика дали тези предложения няма да имат отрицателно въздействие върху някои марки страни членки, които в момента привличат приходи поради ниската, ниските си корпоративни данъци. Да вземем Ирландия за пример. Ирландия печели много поради ниските, ниските ставки на корпоративния данък. няма кой ще пострада, ако се промени това положение. Ще пострада държавната хазна. Ще получава по-малко приходи. Сега това, което председателя каза за малките и средни предприятия. Напълно разбирам това, че някои членове настояват за нещо подобно. Би било трудно, а, за малките и средни предприятия да се, решат да се включат, ако това значи трябва да променят счетоводната си практика. А, но също така те трябва да привличат а, средства от капиталовите пазари. И затова трябва да си помислят сериозно за промяна в а, счетоводните си правила или в счетоводната си практика – ако искат да работят в, само в национален мащаб, това не е необходимо, но ако искат транснационални сделки да извършват, трябва да променят нещата. Може би в Германия това не въжи, но чух, от, имам такива сведения от Франция, от Австрия, от други страни, където ми казват, че те нямат намерение да въвеждат паралелни данъчни системи, тъй като е много трудно да се оперира с различни данъчни, с различни данъчни основи, с различни данъчни ставки за малките и за големите търговски дружества. <clears throat> Значи трябва да обсъдим също така какво е съдържанието на данъчната основа и дали е възможно да се прилагат подобно решение за малките и средни предприятия. И последна забележка към представителя на АЛДЕ. Знам, че е, е, е, много пъти търсят по-благоприятен данъчен режим предприятията. Това принуждава страните членки да мислят за ефективно и отговорно третиране на данакоплатеца. Председателя, благодаря. Господин Ботели Став, последен. Благодаря. Бяха повдигнати много важни въпроси, но би било невъзможно да отговоря на всичките, затова ще се спра на това, което ми се струва най-важно. Първо въпроса е за административните разходи и тежести. Бе споменат на няколко пъти. Трябва да се разбере, че реалността за търговските дружества днес е следната. От една страна трябва да представят общи финансови отчети, а също така да правят а, а, данъчни а, промени, а, за да може да се образят с, да изчислят съответната данъчна основа. А, значи, трябва да се съгласят страните по някакви общи стандарти и тук Европа а, е начало, проправя пътя към общи, общи стандарти, счетоводни стандарти защото онези страни, които не използват общите световодни стандарти, като видим, погледнем какво стана с директивата за четоводните стандарти, не можахме да се съгласим с съвета. Това показва колко различен подхода на различните страни членки и колко много неща трябва да се променят в тях. Е, желателно е да постигнем повече напредък, е, за да може тези данъчни промени да станат по-лесно. Сега става дума за нематериалните активи. Те сега са много по-важни, отколкото имат по-голямо значение, отколкото по-рано. И тук още много има да се направи, не само как се отчитат тези нематериални активи, но как се осъществяват сделките с тях, защото те са едно от най-мобилните стоки. Не е въпрос само да се разбира какво представляват те, но също така необходимо е повече координация, международна координация по отношение на тяхното третиране. В контекста на дебата за данъчна справедливост, важно е да разглеждаме нещата не статично, а да помислим за бъдещите поколения в, в този контекст. Много важно е в съвременните данъчни системи да помислим за тяхното въздействие върху околната среда, защото сегашните данъчни системи, дали те помагат за прехода към по-устойчива економика. Спомена се за печеливши и за губещи. Няколко пъти се спомена. Ако не искаме да продължаваме безкрайно този дебат, трябва да помислим за преходни периоди, затова онези, за да може онези економики, които разчитат на по-низки данъци, да може своевременно да се приспособят. Благодаря. Много въпроси, казва председателя, има на които трябва да отговорим ние политиците. И сега минаваме към а, втората дискусионна група. Там ще участват Катя Лехто от а, е тук, а, Европейската профсъюзна асоциация и Ричард Мърфи, професор а, по международна политическа економика от Лондон. И така, Катя, давам думата първо на вас. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията, госпожи и господа. Европейската комисия е обещала да представи едно досие, в което да са отчетени важни аспекти и на финансовата, фискалната сфера, но и на социалната сфера. Е, в случая не става дума единствено за економика и финанси, става дума и за е, проявление на политическа воля за решаване на сложните данъчни въпроси. Е, междувременно нашите членове, гражданите, търпят е, доста е, съкръщения по отношение на трудовото възнаграждение, по отношение на е, средствата в джоба им, покупателната сила. А също времено мултинационалните компании се радват на ръст на печалбите. И така, създават се дори възможности за нещо като намиране на най-благоприятната от данъчно в данъчно отношение държава член за големите играчи. И така, ще се опитам да се спра на въпросите, свързани с общата корпоративна данъчна основа с или без консолидация. Естествено, в тази връзка и проблема за данъчното избягване. И така, подходът в борбата срещу избягване на данъците, естествено, е създаване, според предложението на комисията, на обща корпоративна основа с или без консолидация, за да се избегне, така да се каже, и социалния дампинг, дъмпинг и е, възможностите за подбор на най-благоприятна данъчна юрисдикция за големите е, компании ние държим на това общата консолидирана корпоративна данъчна основа да създава равни условия и възможности за развитие и на малките, и на големите играчи на пазара. След това ще чуем професор Мърфи по този въпрос. Въпросът е 193,3% от загубите всъщност от дефицита в бюджета на Европейския съюз се дължат именно на загуби, на загуби от данъчни постъпления. И затова ние предлагаме редица изменения. Първо един прак – ние смятаме, че прагът в директивата трябва да бъде поставен много по-низко, отколкото към момента, като се съобразяваме естествено и с разпоредбите на директивата за счетоводно отчитане и прагът да бъде най-много 40 милиона евро. Смятаме, че е, трябва да се предвидят и допълнителни е, разпоредби за е, многонационалните корпорации е, и, и групи в държавите членки, но също и в е, е, трети страни. Е, като е, е тези въпроси са уредени в е, е, директивата за е, действия срещу е, избягването на данъци, но амбицията не е достатъчно висока. Е, в рамките на е, CCCBT е, се залага най-вече на докладването по страни е, съгласно принципите на прозрачност за всички предприятия и е, предприятията и данъчните юрисдикции трябва да е, взаимодействат е, помежду си е, и в европейски мащаб, за да отразяват реалното състояние на нещата. Много съществено ни са докладите по страни, защото именно те гарантират прозрачността, която ще ни помогне да се преборим с изпяхването на данъците. Бързото прилагане – е много важен елемент, когато говорим за данъчната сфера. Е, колкото е възможно е, по-бързо трябва да влезе в действие CCCBT е, и съответната директива най-късно на 1 януари 2019 година като а, не бива да се продължава с а, злоупотребата а, при трансферното ценообразуване. Това е а, особено важно, като имаме предвид настоящите а, различия и а, наблюдаваните а, събития в държавите членки. Смятаме, освен това, че около 25% трябва да бъде основата, на която ще се стъпи на гражданите в Европа се нуждаят от една консолидирана корпоративна данъчна основа и една обща ставка от 25%, както вече споменах. Очакваме с интерес и наблюденията и анализите на професор Мърфи по този въпрос. Thank you for inviting me today. Господин Мърфи, благодаря. Благодаря ви за поканата. Представихте ми като член на мрежата за данъчна справедливост. Аз съм всъщност и един от съоснователите на тази мрежа. Но днес ще се изкажа по-скоро в ролята си на професор по международна политическа економия в университета в Лондон. И вероятно няма да съм и особено обективен. Нека Категорично заявя, че мрежата за данъчна справедливост приветства идеята за обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Не е вярно, че групите от дружества се състоят от независими субекти. Трябва да се сложи край на този мит. Трябва да признаем, че става дума за отделни стопански субекти, които обаче се управляват на централно равнище. Това трябва да се вземе предвид при данъчното облагане. Системата на общата консолидирана основа признава именно тази економическа реалност, която бе пренебрегвана при корпоративното данъчно облагане в продължение на десетилетия десетилетия. Какво представлява корпоративният данък? Става дума за един резервен механизъм. Това не е основен източник на данъчни постъпления. Става дума за 8% от общия размер на данъчните постъпления в целия Европейски съюз. Основният проблем са злоупотребите с подоходния данък. Ако искате да се установи данъчна конкуренция, мисля, че облагането, че не бива да се стига до изкуствена такава. Бизнесът, казвам това като економист, се нуждае от равнопоставеност. Ако няма равнопоставеност, има нелоялна конкуренция. Именно това се наблюдава в момента, тъй като няма съответствие между данъчните режими. Затова и трябва да се въведе общата консолидирана основа. Но има проблем в този механизъм и има по-точно проблем с консолидирането. Защо? Защото Всъщност не става дума за консолидиран. Аз съм сертифициран счетоводител и като такъв мога да ви кажа, че става дума за обща корпоративна агрегирана данъчна основа. Какво означава това? Това означава, че всяка държава прави стандартни данъчни корекции, които след това се събират. Това не означава, че се облагат с данък консолидираните печалби на един общоевропейски субект. Какво ще стане? Ще се прилагат различни счетоводни стандарти, така всяко едно дъщерно дружество ще може да вземе своите индивидуални решения, например, изобщо да не признае или декларира своите печалби, което пък ще доведе до изкуствена данъчна конкуренция можем да въведем и консолидирани счетоводни стандарти. Единствено и само тогава всъщност ще се стигне до реална обща консолидирана корпоративна основа, данъчна основа. Трябва да има общи стандарти за отчитане, счетоводно отчитане на данъчното облагане. Международните стандарти за финансова отчетност не са подходящи като счетоводна основа в данъчното облагане но какъв вид счетоводно отчитане трябва да се използва за данъците? Това не се уточнява в стандартите, но те не предлагат и альтернатива. Мисля, че на Европейският съюз се предлага, се пада задачата да изготви общи стандарти за отчитането на данъчното бреме. Във всяка държава членка в момента действа отделна система за счетоводна отчетност, към която се добавят международните стандарти. Ако се въведе обща счетоводна система, то можем да стигнем и до обща консолидирана данъчна основа. Тази система трябва да е разбираема. В момента системите не са разбираеми дори за счетоводителите, какво да кажем за обикновените граждани. Какво искам да кажа? Трябва първо да се справим с основните елементи. Трябва да въведем добра система за счетоводна отчетност. Само тогава ще можем да се справим и с данъчното облагане общата корпоративна данъчна основа трябва наистина да е консолидирана. Тя, трябва да е съпътствана от общ набор разбираеми и лесни за ползване стандарти за счетоводна отчетност. Of... Благодаря. Мисля, че сега има немалко неща, които можем да обсъдим. От името на ЕНП господин Хейс. Благодаря, благодаря на изказалите се по време на последния панел за много интересните им констатации. Господин Мърви в заключението си ясно призова за съгласувани счетоводни стандарти в цяла Европа. Това се налага, мисля, в условията на вътрешен пазар – в който следва да има и възможности за трансгранична дейност. Не може в едни такива условия хората да са изправени пред множество различни стандарти. Новоизбраният президент на САЩ, господин Доналд Тръмп, ни информира за намерението си да намали корпоративния данък в Штатите – Какво ще е въздействието на това негово решение според вас като цяло върху конкурентоспособността на Европа? Един от риторичните аргументи срещу пълното въвеждане на общата консолидирана корпоративна данъчна основа е, че ще, тя ще е в ущърп на конкурентоспособността на Европа. Какво смятате вие по този въпрос? Вторият ми въпрос е следният – и той е свързан с аргумента за печелившите и губещите от тази система. Преди държавите членки дори да обмислят да се присъединят към системата, би трябвало да има оценка на въздействието и върху постъпленията от данъци по страни. Казахте, че постъпленията от корпоративен данък са 8% от ам, общите постъпления от данъци в Европа. В Ирландия пък през изминалите години тази стойност бе 15%. Защо? Защото имаше проблеми с натрупани дългове в миналото. Но ако няма оценка на въздействието на тази система по страни, то няма да знаем какви ще са последиците за данъчната система. Господин Москови си предлага първо да се споразумеем за основата, след което да преминем към консолидирането. Какво смятате вие по този въпрос? От името на социалистите, господин Танк. Благодаря, господин председател. Благодаря и за а, изложенията на лекторите. Питам се, как виждате въвеждането на общата корпоративна, консолидирана, консолидирана корпоративна данъчна основа? И какво ще бъде отражението на въвеждането и върху избягването на данъчното облагане? А, проблема, както знаете, е, че на книга се прехвърлят приходите от страна в страна как ще се отрази това върху реални фактори, като продажбите, труда, капитала? Какво ще бъде въздействието върху това, което господин Мърфи нарече изкуствена конкуренция? Как ще намалим този вид конкуренция? Било като въведем, примерно, минимална ставка за корпоративното данъчно облагане – това да въжи за всички. Втория ми въпрос се отнася за нематериалните активи. Един от проблемите, който имаме сега, това са трансферните цени. Е, смята се, че те са пазарни цени, но какво е пазарна цена, може да се попитаме, особено когато става дума за прехвърляне на активи от, една, от едно дружество в друго. Защо мислите, че комисията е решила да не включва нематериалните активи в своето предложение? Дали, както някои тук споменаха, това е за да избегне проблема за трансферните цени. Въпрос, който е много трудно решим и затова комисията е решила изобщо да го остави на страна. Бернт Луке, Екаре. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че съм малко разочарована от обмена на мнения тук. Чуваме доста общи е, бележки, е, становища, понякога и политически послания. Е, струва ми се, че би трябвало всъщност да навлезем в плюсовете и минусите, които се съдържат в предложението за CCBT и CCCBT. Всъщност е, много наци... Е, мултинационалните компании, които действат е, и в Европейския съюз, и в трети страни, са особено интересни. Какви са техните възможности да избягват, така да се каже, данъчните си задължения? Мястото на, основно място на стопанска дейност на някои от тези многонационални концерни е в държави членки и то специално подбрани държави членки членки и как бихме могли в крайна сметка да обхванем цялата верига на създаване на стойността, така че в рамките на предложението CCCBT те да бъдат надлежно облагани с данъци. И още нещо принципът за трансферното ценообразуване все още се прилага по отношение на трети страни. Е, делът на европейските страни как ще се е, приспада? Е, това е моят въпрос. И пак по отношение на третите страни, едно фиктивно, най-малкото, разпределяне на печалбата, на предимствата поне е, това е, се съдържа в, така да се каже, първоначалното предложение. Как при договаряне на споразумения ще се е, разпределят е, данъчните постъпления и предимства? Интересуваме е, не толкова е, какво е, ще става в данъчните обежища, да кажем там, където няма споразумение с двойно за избягване на двойното данъчно облагане, но интересуват ме по-скоро страните, в които м- имаме такова споразумение за избягване на двойното данъчно облагане и а, как точно ще става при спадането. Благодаря. Имам въпроси към госпожа Лето Комолайнен. Разбирам, че смятате, че прагът от 750 милиона евро е много висок и предлагате да той да бъде намален до 40 милиона. Анализирали сте ли сте въздействието на подобно решение върху всички видове търговски дружества, особено малките и средни предприятия, които оперират много пъти не в една единствена страна, в няколко страни членки? И, и какви ще, какво ще въздействат на подобно решение върху избягването на данъчното облагане? Няма ли да има отрицателни резултати? По време на предишната дискусионна група бяха обсъдени въпросите, свързани с печелившите и губещи страни членки по отношение на корпоративното данъчно облагане. Спомена се също така въздействието от въвеждането на обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Е, е, анализирали ли сте този въпрос? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички лектори. Искам да попитам за нещо, което беше споменато. Става дума за финансовите отчети във връзка с корпоративното облагане и липсата на международно признати счетоводни стандарти, върху които всяко подобно отчитане трябва да стъпи върху вашите документ за общата корпоративна, консолидирана корпоративна данъчна основа, вие също препоръчвате това. И е, че трябва да се използват международните счетоводни стандарти за определяне на данъчните задължения, а не да се взима предвид пазарната стойност и активите. Питам се, нали, дали бихте могли, Ричард, да ни кажете нещо по-подробно за заключенията ви в това отношение. Това първо. И второ, можете ли да ни кажете нещо повече за въпрос, който вече бе споменат? че когато говорим е, за формула, в която се взима предвид крайният получател, има възможност злоупотреби. Ако обичате да обясните какво имате предвид. Председател да думата на зелените. Благодаря, господин председател. Най-напред, благодаря на Ричард за връзката, която направи между счетоводните стандарти и пресечената местност, пейзаж, на който сме свидетели в това отношение. Бих искал да знам какво мисли комисията по този въпрос. Е, водихме дълги дебати по отношение на световодните стандарти, националните, националните световодни стандарти. И много от нас не са доволни от стандартите, които предлага Лондон и бихме искали да имаме европейски общи световодни стандарти. Какво мисли комисията по този въпрос? какво е мнението ви за главните параметри, които е приела комисията в своите предложения? За размер, размера и за така доста щедрите средства, които се предвиждат за а, изследванията във връзка с сравняването на, когато става дума за акционерен капитал и дълг, дължнялост. Сега, когато става дума за ирландската практика, знам, че не всички страни членки ще се съгласят. Много от тях а, по-скоро предпочитат да слагат прът в колелата, не казват ясно какво мислят. Колко страни смятате, че трябва да ви подкрепят, за да може вашето предложение за намаляване на прага да влезе в сила? И какъв според вас ще бъде разумният прак всъщност? Благодаря, Свен казва председателя. В момента като че ли никой друг не иска думата. И затова сега ще дам пак думата на нашите лектори. И преди това ще отстъпя председателството на заместник-председателят Нидермайер. Най-напред давам думата на Катя Лехто Комолайнен. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Нека да а, отговаря на въпросите, така както и е, когато разговарям с студентите в Финландия. Е, нещата са свързани най-вече с е, облагането на печалбите, с е, е, загубите и третирането на загубите, приспадането им. Е, това са основни принципи, в крайна сметка, е, за които и вие говорите днес. Е, Организацията, която представлявам, смята, че всички тези въпроси са изключително важни. Естествено и и повтарям, основното ни искане е свързано бързо, преди всичко с бързото прилагане на втората фаза CCCTB, т.е. с включен елемент консолидация господин Полтанк е, зададе е, въпрос е, за минималната корпоративна ставка. Да, аз споменах, че нашето следващо искане е свързано именно с една такава минимална корпоративна ставка – и по този начин смятаме, че ще можем да се справим с това, което наричаме фискал шопинг, т.е. търсене на най-благоприятното място е, от данъчна гледна точка за компаниите в Европа. Имаше въпроси, свързани с трети страни и е, така, разочарование бе изразено от е, всичко това, което казахме тук. Е, да, Хората обаче в нашите е, държави не се интересуват е, толкова много дали става дума за CCC, TB или за а, е, действия а, срещу избягване на данъчното облагане. Те в крайна сметка а, се питат защо аз плащам данъци, а други не плащат данъци и как точно а, се разпределя данъчното време. След като гражданите е, са задължени да е, плащат е, данъците, които дължат на хазната, предприятията също трябва да го правят. Те не се интересуват от техническите подробности. но а, ние би трябвало да навлезем в детайлите и да се опитаме да а, конструираме така а, а, Европейския съюз, че той да бъде справедлив и по отношение на данъчната политика. Алде е, подаде, е, е, постави въпрос дали е, все пак не е, поставям твърде ниско е, прагът. Въпросът е интересен. Е, е, става дума най-вече за е, е, изследвания, за иновации и в това отношение са необходими стимули. И ние разглеждаме прага именно в този контекст. В целия Европейски съюз е, би трябвало да се е, стимулира изследователската, научната, е, иновативната и развойната дейност. И затова смятаме, че CCCT би трябвало да включва и такива определени стимули. Професор Мърфи е, струва ми се, много, много по-опитен и по-добре информиран по въпросите, свързани с стандартите, тъй като имаше редица въпроси за счетоводните стандарти. От страна на зелените бе е, зададен също въпрос, който се отнасяше най-вече до счетоводното отчитане и стандартите. Господин е, Мърфи, професор Мърфи, 5 минути. 13 е, бяха въпросите, на които би трябвало да отговаря. Ще се опитам да го направя в рамките на 5 минути дали е, е, действително ще можем да решим въпроса с губещите и е, печелившите и в крайна сметка какво е естеството на данъчната економика. каква е инфраструктурата, какво е съотношението с върховенството на закона, с справедливостта и, и економическата активност. Всъщност тук става дума най-вече за печалба, независимо от това къде е мястото на стопанска дейност на предприятието. И е, това зависи естествено и от е, е, <laughs> това къде е седалището на фирмата, но зависи и от продажбите, зависи от търсенето, е, от условията на пазара и е, от данъците. Е, ако на практика има губещи, то тези губещи можете да намерите и в държавите, които в момента не успяват да реализират така, дължимите към хазната данъчни постъпления. Дали си си TB или CCCTB. Е, е, ще отговоря в полза на CCCTB. Е, това вече ще ни постави на една по-добра основа при решаване на данъчните проблеми. Докладването по страни, т.е. в контекста на консолидирания вариант на корпоративната данъчна обща основа ще е, е, даде възможност за по-благоприятно е, решаване на въпросите от гледна точка на на всички предприятия, т.е. за повече справедливост и за повече прозрачност, именно чрез докладването по страни. Това е, е всъщност основното изискване на данакопаците. Е, Те искат е, справедливо разпределение на данъчното бреме и прозрачност. И така в случаите, в които стоките са продадени или услугите са продадени, е, има е, реализация на определени е, средства, има печалба. Когато става дума за нематериални инвестиции, естествено така печалбата в материалния смисъл на думата се появява, но след много по-дълъг период и а, по тази причина има известно разминаване в очакванията на държавите. Има м, държави е, членки, които желаят да се присъединят именно към тази фаза, CCCTB, други, които е, са склонни да приемат и двустепенната система е, с първоначалния вариант без консолидация, но при всички положения държавите членки би, е, би трябвало да имат възможност е, е, да, да, да предприятията в тях да е, развиват търговската си дейност, да реализират е, услуги и продукти на пазара, да реализират съответно и постъпление и печалба и най-вече да не се забравя задължението за докладване по страни. Когато говорих за CCP, Значи би е, в първоначалната фаза на цялата концепция имах предвид всъщност е, също един много по-ограничен вариант на реализация на е, печалба, но по-неблагоприятен вариант за приспадане на загуби по отношение на Прага. 40 милиона а, предлага Етюк. Добре, а, нали, а, в крайна сметка многонационалните компании в момента го правят. А, независимо а, от това дали са в някоя от държавите членки с по-благоприятна данъчна юрисдикция или на Кайманските острови. А, е, това действително вече е деформация е, на конкуренцията, е, нелоялна конкуренция и страхувам се, че това тази тенденция може да продължи в зависимост от действията, които ще предприеме Доналд Тръмп, но той смята да намали данъчното време за САЩ, така поне обяви Капитал дълг е въпросът, който бе засегнат многократно. Всъщност най-неприятни са случаите, в които собственост вече, така да се каже, няма. Всичко е обхванато от дълга. Ако не се реализира варианта с CCCTB, всъщност вие няма да можете да се възползвате и от всички е, международни счетоводни е, стандарти, както и международните е, норми за финансово счетоводство. Благодаря на професор Мърфи. Може би и комисията би искала да реагира за няколко минути. Да, благодаря ви. Благодаря за възможността да се спра на тези въпроси, макар и за кратко време. Мненията, които чухме на видни специалисти, ще ни помогнат да подобрим предложението ще се спра на няколко от въпросите, които бяха засегнати. Единият елемент е гъвкавостта. Това, което правим е да предложим една обща корпоративна консолидирана данъчна основа – И е, повечето от заинтересованите страни, с които е, се консултирахме, е, предлагат създаването на една стабилна система, която да подобри данъчната среда и също времено да създаде предвидимост и стабилност. Именно към това се стремим и по тази причина ние се опитваме да определим един прак. Е, предлагаме е, определена е, стойност. Имаше различни предложения – но е, основанието за предлагане на е, горна граница е, е да дадем възможност за така, справедливо отношение към малките и средните предприятия и също времено да дадем възможност на държавите членки да предложат съответните условия и на своите национални предприятия. А, когато говорим за CCCTB, е, не бива да се опитваме някакси да свеждаме нещата под знаменателя на хармонизиране на данъчната система. Не. Е, ние е, предлагаме един законопроект, един проект за правен акт за CCCTB TB, но в крайна сметка не решаваме всички проблеми на данъчната система в държавите членки. Ние смятаме, че така да се каже, регулаторът трябва да определи в крайна сметка какво точно ще разбира под печалба, какво ще разбира под загуба или приспадане, възможност за приспадане на загуба. Изключително важно е, е, е да си дадем сметка, че става дума за едно досие, което отразява политическата реалност в момента. Ние е, е, смятаме, че може е, да се мисли вече за хармонизация по отношение на една минимална данъчна ставка, но политическата реалност е, и ефективността в дискусията, както и възможността за напредък, преминава през принципа на прозрачност и е, борбата срещу избягване на данъчното бреме, както и а, е, създаването на обща консолидирана корпоративна данъчна основа. А, е, нематериалните а, е, инвестиции, да, много, много внимателно а, сме а, разгледали именно този въпрос. И как бихме могли да насърчим именно тези нематериални инвестиции чрез е, концепцията за CCCTB. Е, не се нуждаем, така да се каже, е, от нищо друго. Нуждаем се от оперативна група, от мозъчна дейност, от предложения, от идеи в това отношение и в модерната економика е, без е, нематериалните активи, без нематериалните инвестиции не бихме могли всъщност е, да бъдем конкурентно способни срещу големите играчи, да кажем САЩ в глобален контекст. Стана дума тук за това, че ще има губещи и печеливши Нашата система обаче, според мен, така както е, сме конструирали в предложението, не е, създава е, губещи и печеливши. Не. Тя всъщност преследва едно намерение да създаде една среда, в която има справедливост и възможности за развитие на справедлива основа за всеки. Има много е, цифри, които ние крайно прозрачно сме обявили, публикували сме. Има е, данни за различни модели. Всичко това е подкрепено с цифров материал и за е, данъчните постъпления, за данъчните доходи. И е, се опитваме в тясно взаимодействие да решаваме въпросите с държавите членки и да се консултираме с тях. Така че няма никакви тайни, няма нищо секретно в работата ни, както и в оценката на въздействието. Не. най-добрият начин да изясним въпроса за печелившите и загубещите е да създадем именно тази пълна прозрачност и да обсъдим на така, достъпност за всяки, който се интересува от въпроса, какви са предимствата и недостатъците на концепцията, която предлагаме ще бъде много важно да проведем този е, диалог с заинтересованите страни във всяка държава член, а това ще подпомогне преговорите по конкретното предложение. Благодаря. Мисля, че и нашите докладчици ще споделят това наш, ваше виждане. Първо давам думата на един от тях, господин Танк. Благодаря, господин председател. Какво мога да кажа в заключение? Но нека първо благодаря на нашите гости. Множество коментари бяха направени. Не знам дали ще мога да взема отношение по всички. Едно стана ясно от разискванията, а именно, че всички сме за обща консолидирана корпоративна данъчна основа. и че не бива да се отделят една от друга общата основа и консолидираната основа. Тази система има потенциал за това да допринесе за установяването на една съвременна справедлива данъчна система – за разлика от системата, която се стреми да установи господин Тръмп. Той се връща назад в времето. Какъв е проблемът с а, дружествените трансфери и с изчисляването на стоеността на активите? Проблемът е с разпреде... формулата за разпределяне – Освен това, трябва да помислим и за прилагането на тази формула не само на територията на Европейския съюз, но и извън него. Третото, върху което ще се спра системата, ще бъде особена полза за малките и средни предприятия, тъй като ще допринесе за повече равнопоставеност малките и средни предприятия, освен това, ще имат възможност да разширят дейността си. А именно това искаме по-малките дружества да се разрастват. Общата консолидирана основа ще намали сложността на данъчната система, което също ще се отрази добре на малките и средни предприятия. Както каза комисията, системата е упростена и лесна за разбиране. Това бяха първи разисквания по въпроса. Високо оценявам факта, че проведохме тези дискусии днес. Облечението за растеж и инвестиции е един от проблемите, например. Проблеми свързани с спада в економическия растеж какво искаме да постигнем в крайна сметка. Искаме да се ползваме с подкрепа сред различните заинтересовани страни и най-вече в по-малките държави членки. Искам да изготвим такова предложение, че то да не може да бъде отхвърлено от никого. И накрая, но не и по значение, господин Ламасур. Благодаря. Euh, благодаря, господин председател. И аз на своя ред искам да благодаря на всички лектори. Е, въпреки, че останахме в някои така, по, с някои по-общи съображения, е, имаше много интересни, конкретни приноси. Замах си е, бележка от дебата за нематериалните активи. Особено. А, също така, а, а, предлаганите отбиви, а, е, за да може а, е, а, е, да се избегне а, предимството, което сега имат инвестициите в, в областта на, а, на общо научните изследвания. Сега това, което според мен е особено важно е, че във всички текстове, които регулират банковите и финансови транзакции, които сме обсъждали в тази комисия. Важно е, голямо значение има времето, което е необходимо, за да се промени една директива. И за това националното законодателство действа по-бързо и по-гъвкаво. Ще направя две забележки по същество По-скоро питам се за две неща. Първо, за прага. Десните казват, само големите предприятия имат а, този праг от 750 милиона, който се използва. А, са, левите, левицата казват, а, че този прак е прекалено висок, обаче имаме ли нужда изобщо от прак? Питам се. Е, защото е, искам да кажа нещо много упростителско, може би. Или системата, която искаме да създадем, е, ще бъде някакъв напредък. Защо да ограничаваме в такъв случай прогреса? А, или пък предприятията да имат а, право факултативно да решават по своя преценка. Или пък е, системата, която ще създадем, наместо да улеснява, ще спъва предприятията. Такъв, в такъв случай се питаме защо ще я въведем. Тоест, какво искаме да направим? Искаме да напреднем по отношение на упростяване. Колкото може по-малко осложнение да има, а, които ще се отлеят във всяка отделна страна, която ще приеме свои системи по отношение на данчното облагане. Вместо, разбира се, една обща система за 27-те страни членки. Затова, според мен, трябва много сериозно да проучим възможността да прилагаме тази система към всички предприятия. А не само тези, които действат в международен план, включително в федералните системи, както е федералната система, като например Съединените щати. В такъв случай след няколко години за няколко години ще преживеем един период на трудности, но тези трудности ще бъдат няколко години, 2, 3, 4 години, докато всички се приспособят към новата система. И, иначе ще имаме система, в която само предприятията над определен прак, какъвто и да бъде този прак, ще са длъжни да прилагат тази система, а другите ще могат да прилагат, ако искат. И в такъв случай има една нова форма на оптимизация. Аз нямам отговор на тези въпроси. Задавам ги, но нямам отговор. И последна забележка. Въпросът за печелившите и губищите е неправилно поставен. Е, фалшив въпрос. Кои ще печелят, кои ще губят? Ако една страна, примерно, има обща консолидирана корпоративна данна основа, а, дали тази страна ще печели или ще губи. В, в, в бюджета ще постъпват повече средства, а, но а, но това ще има и своя компенса, компенсативен механизъм, вторен механизъм. А, така че трябва да си помислиме а, има ли изобщо такива. Председателя, благодаря. Благодаря на всички лектори. Благодаря ви за този чудесен дебат в рамките на 2 два часа, който е начало на нашите размисли по тази важна тема. След няколко минути ще преминем към следващата точка от дневния ред.

Dear colleagues, please, may ask you to take seat. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Преминаваме към точка 13 от дневния ни ред за днес. Преглед на европейските надзорни органи, За мен е удоволствие и чест да приветствам с добре дошъл на заседанието на комисията ни господин Жак Дюла Розиер. Не мисля, че има нужда да го представям. Тъй като професионалният му път е така тясно свързан с историята на Европейския съюз и на економическия и паричен съюз. Затова и за нас е чест да разговаряме днес с него. Както знаете, той е бил финансов министр на Франция, управляващ директор на МВФ, директор на Френската национална банка. Заемал е и редица други важни постове. Знаете също така, че господин Дио Ларозиер бе и в център на разискванията за установяването на международна парична система, както и за установяването на економическия и паричен съюз. Сега, след кризата, той е и сред се нареди сред основоположниците на европейските надзорни органи – сега предстои да бъде направен преглед на тези органи. Комисията започна обществени допитвания. Имаше голяма необходимост от подобни допитвания. Парламентът вече от много дълго време настояваше за провеждането им. В навечерието на прегледа на законодателството предстои и отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз от което също ще проистекат последици. Това тъжно събитие трябва и да ни мотивира да продължим напред в областта на сближаването на надзорните стандарти. Прегледът обхваща задачите и правомощията на органите, режимът на управление на органите, системата за надзор. Във връзка с това бяха обсъдени редица модели. Прегледът обхваща също така и други уместни въпроси, като въпроса за финансирането и това дали европейските надзорни органи ефективно се справят с задачите си. Парламентът участва в обсъждането на всички тези въпроси в качеството си на съзаконодател. Предстои също така и ние да излезем със своята позиция, преди комисията да излезе с законодателното си предложение. Жак, имаш думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да участвам в днешното ви заседание, най-вече под вашето председателство. Разговаряли сме помежду си неведнъж и в миналото. За мен винаги е било удоволствие да участвам в подобни ползотворни дискусии. За мен днес ще е чест да ви изложа своята гледна точка за функционирането на трите надзорни органи, учредени след излизането на доклада през 2009 година. От тогава насам изминаха 7 години. Назрял е моментът да се направи преглед на ефикасността на тези органи, както и да се отправи поглед към бъдещето им, най-вече след Брексит. С право можем да заявим според мен, че надзорните органи до сега добре се справяха с задачите си. Работата им се овенча с успех, тъй като разполагат с високо квалифицирани служители и с добър ръководен персонал. В тези надзорни органи бе натрупана, натрупан много богат опит. Те са и източник на много добри експертни познания. Освен това, те допринесоха и за създаването на един набор от правила в трите области, в които извършват дейност. Бях подготвил подробен доклад за постиженията на трите надзорни органа. Но искам да съм кратък, тъй като са ми отделени само 5 минути за изказване. Затова ще пропусна тази част от изложението си. Можете да се запознаете с нея в писмения вариант на текста, който ще ви бъде предоставен. Ще се спра сега по-скоро върху предизвикателствата и промените. Има няколко въпроса, на които трябва да се спрем, ако искаме финансовата ни система да е по-ефикасна. Първо, има проблем с преразглеждането на членския състав на управленските органи партньорските проверки трябва да се извършват от регулаторните, а не от надзорните органи при функционирането на надзорните органи настъпи нещо странно, което не осъзнавах до преди няколко седмици. Нека ви кажа за какво става дума. Само националните надзорни органи са представени в управленските структури на европейските надзорни органи. Не са представени националните регулаторни органи. Това са преди всичко Министерствата на финансите. Странно е, според мен, да се изисква от надзорните органи да упражняват надзор върху изготвянето на нормативни актове. Не това е задачата на надзорните органи. Не на тях се пада задачата да изготвят законодателни актове. Добре е надзорните органи да са представени в управленските структури на европейските надзорни органи но според мен в управленските структури трябва да са представени и националните регулаторни органи. Прилаганата по настоящен практика има ред недостатъци. Първо, надзорните органи не обичат да разписват правила. Освен това, те се чувстват още по-неловко, ако по време на разискванията се критикува тяхната дейност или пък се визира внасянето на промени в дейността им. Така че ако изискаме от надзорните органи да участват в управленските структури на европейските надзорни органи, то гарантирано ще се стигне до застой. Това бе първата ми констатация. Втората е свързана с управлението на управленските структури. Съгласно настоящия режим, представителите на държавите членки оказват най-голямо влияние върху управлението на управленските структури. В това няма нищо неестествено но не би следвало така да се дава възможност на националните компетентни органи едностранно да приемат правила или да въвеждат изисквания на местна почва с цел защита на националните вложители, спестители и други субекти. Не бива те да имат възможност за подобни действия без каквито и да било преговори на общоевропейско равнище. Това противоречи на идеята за въвеждането на единен набор от правила. Може да доведе до голяма разпокъсаност и до отслабване на финансовия вътрешен пазар, както и на банковия съюз. При определени условия европейските надзорни органи не бяха до сега в състояние последователно да спазват някои от техническите правила. Като се има предвид това, трябва да се запитаме дали действително сме постигнали задоволителни резултати. Бяха очредени тези агенции или, както аз бих предпочел да ги нарека, органи. Трябва да се разпишат необходимите правила, трябва да се погрижим и за това надзорните органи да ги следват последователно. А в случая надзорните органи са напълно безсилни, що се отнася до гарантирането на ефективното прилагане на правилата. Европейските надзорни органи могат да откриват и разследват нарушения на европейското законодателство, като например свръхрегулиране или системни рискове могат да откриват подобни явления, но не могат да работят ефективно за справянето с тях към момента, тъй като нямат правомощия за налагането на санкции. Ако помислим още по този въпрос, то ще установим, че сме предоставили на тези агенции правомощия за разписването на правила на първо ниво. Това е закрепено в директивата, но че тези правила няма да са нищо друго, освен чиста теория, ако не се прилагат от държавите членки. Можем да кажем също така, че натискът от страна на групата може да е решението на проблема, но според мен не това е решението. Натискът от страна на групата peer pressure на английски не е нищо друго, освен красива формулировка. Натискът на групата не е ефикасен, ако има държави, които са решили да кривнат от пътя, за който са се споразумели останалите. Европейските надзорни органи трябва да разполагат с правомощия за налагането на санкции. Само така можем ефикасно да приложим Европейския банков съюз и Съюза на капиталовите пазари. Освен това, тези органи трябва по-активно да се намесват при спорове между отделни национални органи по линията на обвързващата медиация. Ако искаме да работим в името на общо европейския интерес, то можем да помислим за това управленските структури на европейските надзорни органи да се превърнат в управителни съвети с постоянни, независими членове. Не би следвало в тези структури да бъдат представлявани в такъв случай националните органи. Тези управителни съвети ще разполагат със свои собствени правомощия за вземане на решения. Например, в случая на проверки по места или извършването на обвързваща медиация. Тези органи могат да бъдат също така представени и в надзорните съвети. Тези промени може би ще повишат ефикасността на процеса на вземане на решения. При всички положения биха го поставили в по-голяма степен на общо европейско равнище. Възможни са и други, вероятно по-амбициозни от изложените до тук промени. Такива промени бяха предложени от заинтересованите страни предвиждат, например, централизирането на общо европейско равнище на някои функции, свързани с надзора, например трансграничното регистриране на продукти или трансграничното отчитане – Друга възможност е разширяването на обхвата на прекия или споделения надзор, извършван от ЕСМА и ЕЙОПА, така че да обхваща някои конкретни области. ЕЙОПА, например, може да извършва централизиран надзор върху мониторинга при положение, че разполага с компетентни служители. Новите правила за банковия сектор в техническата си част – също могат да са обект на надзор от страна на европейските надзорни органи. Тези органи доказаха, че могат да си взаимодействат с парламента, комисията и съвета по тези въпроси. Можем да им делегираме допълнителни правомощия за разписване на правила в тези области. Друга, може би по-малко амбициозна, но важна промяна – би била възможността за надзорните органи пряко да встъпват в контакт с финансовите институции и да им предоставят при необходимост достъп до информация. Да вземем за пример Европейския банков орган. Той упражнява надзор върху банките в Европейския съюз. Ако Европейския банков орган има някакви съмнения във връзка с тълкуването на данни, предоставени от банките, към момента той не може пряко да се свърже с тях, да изиска разяснения по данните. Не може да го направи, тъй като няма право да пряко да встъпва в контакт с конкретните институции. Разширяването на мандата на председателя на управителния съвет е друга възможна промяна. Опитът ми в Международния валутен фонд показва следното. На времето председателствах управителния му, председателствах надзорния му, извинете, съвет. Съгласно устава на МВФ имах възможност при разделно гласуване да се наложа. Имах решаващия глас – Никога не се стигна до подобно гласуване, но това бе едно важно правомощие, което можем да предвидим и за европейските надзорни органи. Режимът на финансиране би било, може би, добра идея, като се имат предвид бюджетните ограничения на ниво Европейския съюз и в държавите членки, да се преразгледа настоящият модел – на финансиране. Така европейските надзорни органи ще могат да изпълняват мандата си и в условията на бюджетни ограничения. Възможно е да се изискат такси от конкретните отрасли, например. Но единствено ако европейските надзорни органи пряко участват в надзор и единствено ако страните имат думата за това как да се използват средствата им. Ще трябва, разбира се, да има и изключения. И накрая ще се спра върху предизвикателствата, свързани с Брексит. Брексит е както предизвикателство, така и още една възможност за преразглеждането на функционирането на европейските надзорни органи. Обединеното кралство е основният финансов пазар в Европейския съюз. Там е концентрирана по-голямата част от дейностите на европейските капиталови пазари. След Брексит останалите 27 държави членки ще трябва в спешен порядък да подсилят капиталовите си пазари, като например ограничат разпокъсаността им. Към момента има разпокъсаност на капиталовите ни пазари, която ограничава економиите от мащаба и ефекта, който може да проистече от работата в мрежа. Останалите 27 държави ще трябва да разполагат и с достатъчни способности за надзор. В случай, че се преместят финансови дейности от Обединеното кралство. Вероятно е да има такова изместване в голям мащаб. Друга възможност е европейските надзорни органи да имат право да се противопоставят на лицензирането на компетентни органи, ако смятат, че не са спазени или няма да бъдат спазени европейските стандарти. Това е важен момент – след Брексит останалите 27 държави членки трябва да разполагат с достатъчен капацитет от финансова гледна точка. ЕСМА натрупа много голяма компетентност междувременно в световен мащаб. На времето се говореше, че няма регулаторен орган за европейските капиталови пазари. Твърдеше се, че всъщност няма европейски капиталови пазари и че единствено Съединените Американски щати регулират капиталовите пазари в световен мащаб. Това бяха констатации от преди 10-15 години. Сега тези констатации биха били неуместни. Всъщност въобще не се правят вече такива констатации. Всички са наясно с това, коя е общоевропейската регулаторна институция. И мога да ви кажа, че тази институция се взема много на сериозно. От Брексит няма да настъпят промени по отношение на много значимата роля на европейските надзорни органи, най-вече на ЕСМА. Не само, че няма да настъпят промени, но и дори напротив, Европа се нуждае от подобни органи, ако искаме да изградим Съюза на капиталовите пазари и да защитим инвеститорите си. За целта ще трябва ЕСМА да получи много по-широки правомощия. А що се отнася до Европейския банков орган ЕБО, предстоящите промени от различно естество. Пряко ще се отразят върху този орган. Ще има промяна в седалището му, например, което в момента се намира в Лондон. След Брексит то ще трябва да се премести Говорихте за така наречения модел Twin Peaks, господин председател. Не се спрях върху него в изложението си, но с удоволствие ще отговоря на въпроси по темата. В заключение, независимо от Брексит, се нуждаем от органи, които могат да разписват технически стандарти, да допринасят за сближаването на надзорните стандарти, да провеждат в условия на независимост тестове за оценка на риска, да влизат в ролята на посредници между държавите членки в случай на различия помежду им. Не е само, че трябва да запазим европейските надзорни органи, трябва да подсилим позицията им защото така ще допринесем за сближаването на надзорните стандарти в рамките на вътрешния пазар. Нещо, което според мен е много важно. Какво ще се случи в бъдеще? След договарянето на Брексит, преговорите с Обединеното кралство ще определят уместната, възможната форма на отношенията между Европейския съюз, и Обединеното кралство. Не можем да излезем с окончателна оценка сега. Като се има предвид колко е важен Лондон като център за финансова дейност, в интерес на всички ни ще е да използваме ЕСМА като платформа за бъдещо сътрудничество. Според мен, регулаторният орган в Обединеното кралство би могъл да бъде асоцииран към процеса на вземане на решения в Европейския съюз на ниво ЕСМА. Може този регулаторен орган да се ползва със статут на наблюдател на ниво ЕСМА. Така и Европейският съюз и Обединеното кралство ще имат възможност да си сътрудничат по координиран начин. Ще имат възможност да си сътрудничат координирано по ред важни въпроси. Ако искаме Европейският съюз да има органи за надзор на пазара, които да имат тежест и в световен мащаб, не бива да пропускаме тази възможност. В основата на този процес, естествено, трябва да е реципрочността. Какво означава това? Означава, че ЕСМА и други наши органи също ще трябва да са представени в управленските структури на надзорните органи в Обединеното кралство. Това е една спорна идея но едва след като приключат преговорите с Обединеното кралство, ще можем да излезем с окончателно становище по този и други въпроси. Международното междуинституционално сътрудничество според мен е много важно. Не бива да забравяме, че освен подобряването на функционирането на отделни институции, нещата се свеждат до един основен въпрос и това е въпросът за доверието между държавите членки. Ако няма доверие, ако няма известно сближаване в областта на економическите политики и на економическото развитие, ще е много трудно страните да подобрят функционирането на институциите. Много ще е трудно те да бъдат убедени да изпълнят основните предпоставки за доверие – към момента банковият съюз е разпокъсан. Всъщност въобще не става дума за банков съюз. Не бива да сме прекалено оптимистични по отношение на подобряването на функционирането на институциите. Важно е да има такива подобрения и те трябва да бъдат обмислени сериозно, но има една много по-важна предпоставка, а именно разбирателството и взаимното доверие между държавите членки. Благодаря, много благодаря, господин Ларозиер, за мислите, които споделихте с нас. Храна за размисъл в много отношения. включително и това, което споменахте накрая, платформа за сътрудничество, което аз намирам за много разумно предложение. Първо ще дам думата на Ален Масур. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Ля Розиер. Много дълбоко впечатление ни направи начина по който той е, следи работата на европейските надзорни органи и предложенията, които направи. Искам да задам два въпроса. Първият следва от вашето последно предложение, господин председател. А в доклада от 2009 година вие се надявате, че ще има някаква спонтанна развитие на европейския капиталов пазар ще сме свидетели на трансгранично консолидация. А сега виждаме, че националните регулатори остават абсолютно а, не, с, с пълни правомощия. И виждаме, че в момента банковия съюз е в самото си начало. Няма общ пазар в, в, един момент имаше а, а, свободни капитали в Северна Европа, имаше нужда от инвестиране в Южна Европа, особено в Гърция. Обаче а, надзорният механизъм не даде възможност това да бъде осъществено. А когато говорите за взаимно доверие, мислите ли, че е необходима промяна в системата на а, регулиране и надзор, за да може наистина да имаме истински пазар на капиталов пазар в Европа. Това първо. И второ, споменахте е, Twin Peak и какъв е анализът, е, който правите в момента, когато а, е, а, определени а, организации ще напуснат Лондон, а трябва да запазиме нашата международна надзорна система. Благодаря. Благодаря за вашите два въпроса, господин Ламасур. А те са така взаимно свързани. Докладът от, 1000, от 2009 година а, тогава още не бе настъпила кризата. Кризата с държавния дълг да започна през 2010 и се разгърна в следващите години. Така че, както вие казвате, докладът почиваше върху хипотезата, че финансовите пазари ще се глобализират, ще, се бъдат съз... ще възникнат от само себе си. В известен смисъл това беше една вярна хипотеза. Ние очаквахме, че финансовите пазари ще се обединят много повече, отколкото това стана. Какво стана обаче? С настъпването на кризата на държавните, държавните дългове, пазарът се раздроби още повече. Защото на доверието отстъпи място на недоверие, взаимно недоверие. И това въздейства. Въздейства върху банковите групи, защото банковите групи, международно, международно действащи банкови организации, има някои, които, разбира се, съществуваха още през 2009 година, и те обикновено смятаха, че това са европейски банкови организации и в никакъв случай границите на европейските държави не трябва, няма да пречат на тяхната дейност, нито пък ще им пречи националният надзор. Още през 2009 година бе направен е, този извод, че по този начин ще може да се финансира Европа. И а, е, нямаше кой на колко много такива трансгранични финансови организации, но имаше няколко в 2009 година. И а, е, надзорните органи сметнаха обаче, че това е, състояние на нещата е много опасно да се разчита на тези финансови групи. И затова решиха а, така, да, така и да затворят в националните граници а, ликвидните резерви на тези групи. Това беше първата последица. Втората последица беше въздействието а, върху това, финансовите пазари разликите в лихвените проценти, спредът беше в голяма степен нещо много игра, игра много важна роля и за раздробяването, компартимализацията, т.е. така затварянето в отделните страни на съответните банкови органи. И се оказа, че една финансова система, която трябваше да има полза от валутният съюз, както е в Съединените щати. Смята се, че тя ще се възползва от този съюз. Банковата система европейската не се възползва от тези възможности и тя е много по-раздробена, отколкото би трябвало да бъде. Разговарял съм и с други економисти. През 2012 година бе спомената абсолютната необходимост ако искаме да имаме автономен банков съюз, абсолютно необходимо е капиталите да могат да се движат свободно в Европа и да отиват там, където са е нужно да се инвестира. И тук опираме в един, една тема, която е много важна – не чрез технически подобрения, не чрез промени на архитектурата на европейския надзор ще можем да възстановим доверието. Необходимо е повече конвергенция, сближаване на економическата политика. За така наречените Twin Peaks. Трябва да кажа, че аз лично не се интересувам особено много от тази тема. проучвал съм я в рамките на, моите, професи... на моята професионална дейност. Имахме подобна, подобен случай, когато ставаше дума за проверката и контрола на банките. Имаше в някои случаи системата функционираше добре, в други случаи не. Това зависи в голяма степен от обстоятелствата, от менталитета, от това кой прилага системата. И затова така колебая се да кажа, това е чудесна формула или обратното. Не мога да го кажа, защото не знам. има много добро основание да се приеме подобна подобна система. Има и достатъчно литература върху нея, но аз не съм убеден в необходимостта от нея. Благодаря, госпожа Берес. Благодаря, господин Ларозиер. Радвам се, че сме тук. Това е първият дебат на нашата комисия за прегледа на европейските надзорни органи. Е, като се има предвид режима, в който действа в момента, а, а, той в голяма степен а, е обсъждан в парламента. Вие постъпихте, повдигне въпроса за банковият съюз. А, беше модифицирана, променена до голяма степен а, а, условията за функциониране на този съюз. Смятате ли, че това променя нещата? А вие също така а, споменахте ЕСМА. А, но а, нещата не са съвсем същите, такива каквито бяха, когато бяха създадени ЕЙОПА и ЕСМА. Това е първият ми въпрос. Второ, говорихте за кризата в държавните дългове, за начина на надзор, е, за единият пазар на дългови инструменти в рамките на Европа. Говорихте също така за раздробяването на банковите организации в рамките на цяла Европа. И може ли да се създадат общи правила? И каква ще бъде ролята на надзорните органи? взимате ли предвид значението на тези международни банкови институции и как може да се помогне чрез тях за по-голяма ефикавност на пазара на капитали? Или пък ще трябва а, да продължим да се примиряваме с 27 или 28 различни режими, в рамките на които функционират големите международни банки. И трето, не мога да се въздържа да задам един въпрос във връзка с това, което зададе господин Ламасур по въпроса за Twin Peaks. Това е един стар холандски модел за създаване на банка, осигурителна банка. Но във връзка с Банковия съюз отново възниква този въпрос, разбира се, в съвсем различен мащаб. Благодаря, госпожа Берес, за вашия въпрос. Вашите въпроси. Първият въпрос е особено важен, тъй като той се отнася до структурата. Ние сме създали, създадахме една система през 2009 година, система, която имаше своя собствена логика. Няколко години след това създадахме Банковият съюз, но логиката на едното и на другото не съжителстваха, не действаха съвместно особено добре. Очевидно, и още тогава и аз си задавах е, някои въпроси по този въпрос, на тази тема. Но казвах си и тогава, че създаването а, на а, а, ССМ а, а, в надзорни органи във всички страни а, а, в а, всички страни имат подобен национален орган за надзор. Не мисля, че създаването а, на този орган, на единен надзорен механизъм, фактически съответства на логиката на създаването на Европейския банков съюз. Защото е, единият надзорен механизъм фактически не е това. Имаме, значи, тук става дума за една каскада от органи на няколко нива, която се прилага не само до единният валутен, до валутния съюз, и до обединяването на надзорните функции. А, ако, а, ако премахнем Европейският банков орган, Европейския банков орган, тогава ще трябва да имаме общи правила, общ правилник. Но общият правилник не може да функционира, ако няма обединен финансов пазар. И в управителният съвет а, при гласуването се взе предвид тези съображения. А в момента, като се има предвид Брексит, условията се различни. Контекст, географския контекст вече не е същия. Вторият въпрос, който зададохте, се отнасяше до режима. Не съм помислил достатъчно за този 28, режим на 28. той до голяма степен е факултативен, има всички характеристики на един добър режим, но това като че ли е, е олицетворява отрицанието на единния пазар. Единният пазар не може да бъде пазар, който почива на 27 режима. Трябва да почива на един е, единствен режим и това е режима на общия правилник, който, който би бил режим на един общ правилник или общи правила. При така нареченият режим на Twin Peaks, разбира се, може да се помисли какви биха били резултатите. В САЩ преди няколко години много уважавания Пол Волкер каза, че е абсурдно да има 6 надзорни организма, а, които а, а, а, такива са. Федералният бот, контрола на пазарите и а, на акции и така нататък. Има още няколко, които забравям. А, но а, това не е система Twin Peaks. Има 6 такива органа. И, и, и ние а, правиме немалко, за да а, а, намалим тези органи. Във всички какво имаме? Банките, финансовия пазар и осигурителните организации или застрахователите, ако щете. Значи три върха стават, не два. Аз лично не мисля, че институционното обединение непременно ще доведе до ефикасност. Примерно, света на застраховките е много различен от банковия свят. А, значи, там рисковете са различни. Съвсем различни са финансовите а, реалности. Банките са едно нещо, застраховките друго, финансовият пазар нещо трето. Значи, може би ще бъде по-добре, ако ни обслужва една единствена организация, ще има повече синергия, симбиоза. Но аз не съм сигурен. А, така малко с неохота приемам подобни предложения. И както винаги, в Европа съществува съблазънта, ако мога така да използвам едно клише да смятаме, че институционните промени ще бъдат дългосрочни. Имаме само 10 минути, така че ако може да групираме въпросите и след това ще дадем думата за отговори. Благодаря, много благодаря за това, че сте тук. Очевидно има напредък в работата, която вършим за преодоляване на финансовата криза. Благодаря ви много за това, че споделяте вашите мисли с нас. За нас вие сте много ценен събеседник. Вие сте международно признат. Международното сътрудничество между надзорните органи, не само тук в Европа, но и в страните отвъд океана. Най-вече по отношение на признаването на нашите надзорни органи е изключително важно за нас и добрия имидж, с който те се ползват. Естествено, важен е техни... техническия експертен опит в САЩ, в Канада и в много други световни юрисдикции, е, нещата са уредени по друг начин. Но виждате ли някакви бариери, най-вече е, от правно естество, във връзка с е, преговори, които се водят, така да се каже, на еквивалентна основа, без участието непременно и ръководната роля на комисията. Да, интересен и добър въпрос. Ален. Qui Въпросът, който искам да задам, малко ще го разшира. Не сме все още уредили въпроса за представителството на е, еврозоната, нито в е, МВФ, нито в е, другите международни финансови организации. Какво ще ни кажете по този въпрос, господин Ларозиера? Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. Много интересни са размислите, които споделяте с нас. Ние виждаме, че комисията се опитва да а, лансира с по-голяма бързина идеята за реализация на съюз на капиталовите пазари в Европа. И също времено не става дума за европейски надзор в случая с Европейския капитал в, в Съюза на капиталовите пазари. Ще става дума по-скоро за, така да се каже, един глобален надзор. И какви ще са промените, които ще проистъкат неизбежно от едно развитие на Европейския съюз на капиталови пазари? в рамките на европейските надзорни органи. Вие казахте, че Брексит е и, е, открива и нови възможности, но това е и заплаха, да кажем. е, Морган е, би могъл е, да е, допринесе за още повече е, фрагмент милитаризация в процеса на Брексит, естествено, и след приключване на преговорите? Какви са според вас реалните рискове в това отношение? Да, благодаря ви много. Първо, ще отговаря по първия въпрос. Сътрудничеството между важните в световен мащаб юрисдикции. Да, аз разбирам, че комисията в момента е, така да се каже, лидера по отношение на преговорите, е, е, включително и по финансови въпроси. Но също време има е, като че ли най-вече по отношение на, е, да кажем, митнически въпроси, е, други юрисдикции, които биха желали да поемат лидерството. Аз лично гледам така на този въпрос. Докато ние все още не сме е, истински съюз на е, е, държави членки, е, комисията ще бъде е, водещият орган. Тя ще е, има решаващия глас по отношение на еквивалентността ако се опитате, така да се каже, да изместите акцента и центъра на тежестта към надзорните органи, ще реализирате загуби в политическо отношение. Комисията, в крайна сметка, е изпълнителният орган на Съюза. Така че този, ролята на е, тази изпълнителна власт не може да се поеме от е, Европейския надзорен орган, който и да било той. Разбирам а, е, така, основанията а, за а, един такъв въпрос. Разбирам и известното разочарование, което ви кара да зададете въпроса. А, господин Ламасур спомена представителството на Съюза в някои международни органи. Ще ви дам следния отговор. Докато смятаме, че интересите на Франция са толкова важни, толкова специфични и конкретни, когато става дума за обсъждане на някои парични и валутни въпроси, те ще бъдат, така да се каже, и представителни за Европейския съюз. Но когато става дума за управителния орган на МВФ, ние не можем да се ръководим единствено от тези съществени за е, Съюза, но в крайна сметка конкретно свързани с една определена държава интереси. Дали Европейския съюз би могъл институционално така да, бъде, да се каже да участва в управителните органи на Световната банка или на Международния валутен фонд? Това е въпрос, който за сега все още не стои на дневен ред. Държави членки са представени там или просто скоро отделни държави. На вашия въпрос за Брексит с Брексит неизбежно ще настъпят промени е, в е, е, мястото на дейност на финансов, финансовите институции в Европа. Така че, очевидно някои от институциите, които в момента имат седалище в Обединеното кралство ще се изместят към континента. Е, това е посоката. Другата посока не мога да си я представя. Е, е, ще има промени. Ще има промени и по отношение на размера, на обхвата, на влиянието. И нашата задача тук в Европейския съюз ще бъде да гарантираме сигурност по отношение на регулирането, последователност в действията на институциите без Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз, без Обединеното кралство. Така че не виждам а, начин, да кажем, а, европейски надзорни органи да останат в Обединеното кралство. Те ще се изместят насам. А, как точно ще действат а, тези надзорни органи а, в е, така, е, непосредствено бъдеще, е, по време на преговорите и след окончателното излизане, това ще бъде предизвикателство. Но ние ще трябва да се справим с това предизвикателство и ще трябва да подадем ръка на британците. Това ще бъде от общ интерес ще трябва да организираме, така да се каже, една а, а, корпоративна а, система, а, а не толкова K-OP система. Да, стана дума за а, CCP, но може би ще уредите е, е, и ще обсъдите този въпрос на двустранна основа. Е, много, много благодаря за този обмен на мнения. Ние ще продължим да мислим по всички въпроси, които вие споделихте с нас и мненията, които чухме е, има поводи за е, скептицизъм в момента и за известна неувереност, но е, при всички положения ние ще продължим да работим и да се е, стараем да укрепваме е, капацитета и стабилността на единния пазар. Благодаря ви. Yeah, he said I should. He don't. Dear colleagues, if we can continue to make sure that we were... Скъпи колеги, нека да продължим, за да започнем с гласуването на време. А, моят, а, така да се каже, а, медиен колега там а, е докладчик. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на нидерландски. Ако това не създава проблеми за а, колегите, благодаря им за конструктивните а, предложения. А, така, а, успяха да се преборят с кратките срокове е, е, и с е, така, напиращото желание у нас да внесем е, промени в действащото законодателство. Е, това законодателство и тези промени отдавна бяха необходими тъй като има едно а, неравностойно третиране на а, електронни издания и на печатни издания. На, Междувременно вече постигнахме известен компромис между предложението като предлагам да приемем и промените, внесени от колегата Лудвиксон, както и предложенията за изменение на Комисията по култура. Благодаря много за конструктивния подход на докладчиците в Сянка. От а, а, името на социалисти и демократи, кой ще бъде докладчик в Сянка? Госпожа а, Берес. Нашият докладчик в Сянка, за съжаление, не може да присъства днес на това заседание, но ме помоли да се спра на някои е, аспекти. Е, Колегата смята, че няма проблеми по отношение на този доклад, че подготвените от докладчика изменения доуточняват и прецизират текста. Що се отнася до ДДС е, е, ставката е, за електронни и за печатни издания, книги, вестници, периодични издания, ние подкрепяме предложенията и в първоначалното предложение и измененията на докладчиците. Всъщност трябва ли да продължавам да говоря? Е, е, колегите като че ли е, говорят и се подготвят за гласуването. Повече от 15% е ставката за електронните публикации, а за печатните е много по-ниска, така че ние Подкрепяме предложението, още повече, че измененията и на нашия докладчик не променят по същество нищо, освен че се изпраща един силен сигнал към съвета за нашето желание, колкото е възможно по-бързо да постигнем целта, а именно да отстраним неравното третиране на двата вида публикации измененията, които внасяме, засилват всъщност най-вече културните аспекти. Изменение 4 настоява и да се работи по твърде сложната тема ставки за ДДС нещо, което комисията правилно е решила да разгледа в самостоятелен правен акт. Това е смисъла на изменението. Ние смятаме, че в обхвата на това предложение всъщност биха могли да се внесат някои промени, така че да се свържат нещата и с нашите искания за хармонизация по отношение на ДДС ставките. Става дума за предложения и на АОДЕ във връзка с понятията книги, вестници, периодични издания изцяло или основно съставени от, има се предвид видео, медийно съдърж... и музикално съдържание, но а, а, ние поддържаме виждането на а, комисията следващият докладчик в сянка, тъй като а, първият докладчик а, всъщност а, там говори нидерландски, аз ще говоря на нидерландски. Много добро бе взаимодействието между нас. Чудесно е това, че е, поставяме на равна основа по отношение на ДДС ставката, е, електронните публикации и печатните издания. Е, докладчика в сянка на е, Обединената левица ако всички гласувания бяха така а, е, безпроблемни, като а, е, това, което предстои, а, е, щеше да бъде чудесно. Чудесно е това, че най-сетне ще предприемаме една стъпка а, в посока на а, равно третиране на печатни и електронни публикации. Естествено, това е свързано и с динамичното развитие на цифровата економика трябва да помислим и за това публичните, обществените, културни центрове, библиотеки да не се противопоставят на едно такова решение. Ще трябва да обясним много добре какви са аргументите за едно такова законодателно решение. До края на годината при всички положения действащата данъчната ставка за печатните е, издания и книгите ще продължи да действа, но ние е, е, смятаме, че нещата трябва да се приравнят в двата сектора на публикациите. Има ли представител на зелените? Барбара Капел, виждам, че, че е тук. Ето, че е тук. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Благодаря много сърдечно на докладчика. Това действително е една материя, по която лесно можем да се разберем. Не е ясно е, е, защо трябва е, да се намалява ставката за електронните за печатните публикации е, и е, е, да налагаме толкова висока ставка за електронните публикации, още повече, че контекста в този сектор вече много се променя електронните услуги а, е, а, е, се разглеждат отделно по отношение на ДДС от общото предложение относно ДДС ставките. Това е изключително важен а, е, момент, на който ние държим. И освен това, когато става дума за музикално и видеосъдържание, ще продължи да действа стандартната ставка на ДДС, както и при публикации, които се състоят най-вече от музикално музикално и видеосъдържание. Да, благодаря. Ето, приключихме с дискусиите и можем да започнем вече с гласуването. Маркус Пипер, мисля, че ще поеме ръководството сега. So, okay, everybody, we start with the votes on the econ side. So only, econ members. Okay, econ members are... Нека пристъпим към гласуване. Само пълноправни членове на комисията имат право да участват в гласуването. Нека видим дали функционира системата за гласуване. Who is taking care? Yeah. And, and that is safeguarded that leader is not floating? So we are dependent from technique. That is uh, not a pool position. okay, I close the vote. Край на гласуването. Няма гласове в повече от нито една група. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против. Мисля, че се приема, но нека проверим. Моля, гласувайте. По изменение 24. Всички ли гласуваха? Един глас от НП е в повече. Не мога да си представя всъщност такова положение.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 против, въздържали се, приема се. Компромисно А за, против, въздържали се, приема се. Култ 3 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против. Господин Ланген, сериозно на е гласуването. Въздържали се, приема се. 15. Okay, we check 14. Електронна проверка по 14. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Съжалявам. Доверете се на председателя, дори да не е от вашата група. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се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 против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст, гласуваме по именно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Три гласа от НП в повече. И един глас в повече от АЛДЕ. Колеги, моля, продължава да тече заседание на Комисията по економически и парични въпроси. Нека за това гласуват само членове на тази комисия. Опасно ще ако гласуват други, защото гласуването е поименно. Край на гласуването. Преброяваме и гласа на Якоб фон Вайтзекер, който днес не си носи картата. 47 гласа за, един против, двама въздържали се. Поздравления за докладчика. Господин председател, и аз съм днес в положението на Якоб фон Вайтзекер. По-нисък съм от него, но и аз забравих да си донеса картата за гласуване. Обикновено, когато аз председателствам, не е позволено да броим гласовете така. Но днес сте с червена вратовръзка, така че няма проблем. Никой друг не иска да вземе думата. Закривам заседанието.